след като декларират по надлежния ред, че е, няма пречки за упражняването на тази дейност. Групата на европейските консерватори и реформисти ме информира, че Андреа Скот е, от 27 юли 2009 година вече не е член на тяхната група. Още една информация. Европейската народна партия и социалистите, както и зелените, европейските консерватори и реформисти и Европа на свободата и демокрацията са внесли е, изменения в предложението за числения състав на е, комисиите на Европейския парламент. Ако